Ценности, които не предполагат екстремизъм. Той не е приемлив за нашите общества. Благодаря. Благодаря, господин министр. Благодаря за доброто качество на тази дискусия. Преминаваме към следващата точка от дневна ред. Това е устен въпрос към съвета и комисията, свързан с предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незакон, незаконно задържане на затворници. Господин Лопес Агилар има думата. Благодаря, госпожо председател. Този въпрос, този устен въпрос, възникна по силата на резолюцията от 11 септември 2012 година за незаконните полети на ЦРУ и незаконните задържания на територията на европейски държави членки. За да проследим работата, започната в Европейския парламент, си решихме да зададем това, този отговор, този въпрос за към комисията за да попитаме дали е спазено европейска, европейското законодателство за полицейско и правно сътрудничество, дали са се предприели мерки за защита на човешките права, за да се контролира по демократичен и парламентарен начин работата на разузнавателните служби и правоохранителните служби на границата. На границите. Това бе предмет на изслушване, проведено в комисията Либе по въпросите на надзора на електронния надзор на границите. Демокрацията не търпи черни дубки. Искам да попитам дали вие сте спазили правилата на междуинституционната етика и сте представили на парламента протоколите от вашите заседания. Знае ли се какво точно са вършили държавите членки и дали те са склонни да си сътрудничат с европейските правоохранителни органи по повод на това, което те, държавите членки, знаят за операциите на ЦРУ. Наше, наше право е да знаем кои са били тези държави, къде са се проявили в най-голяма степен тези проблеми. Литва е една от тези държави, Полша, Италия, Обединеното кралство, Румъния, т.е. Е, не една-две държави. Имаме право да знаем какво точно и къде се е случило. Не само за да знаем какво прави ЦРУ на нашата територия, а за да избегнем повторение на това. Не, не на последно място не искаме да оставаме впечатлението, че тези действия ще останат безнаказани. Абсолютно неприемливо е, че това се е случило без ние да сме знаели, а още по Срамно би било да не изискаме обяснения постфактум, за да не повторим същите грешки в бъдеще. И в заключение, за това всъщност е, зададохме въпроса, излязохме и с резолюция, поискахме подкрепата на парламента, за да изпратим един ясен знак към държавите членки, към комисията и към съвета и да стане ясно, че ние се грижим за и изпълняваме задълженията си. Благодаря. Госпожо председател, госпожо заместник председател, господин председател на съвета. Да, действително, след 9 извинете, поправя се оратора, след 11 септември се случиха много неща, които нямат нищо общо с обичайните правила на нашето сътрудничество и спазване на правовата държава. И непременно трябва да направим така, че такова нещо да не се повтаря. За тази цел първо трябва да изясним как се е стигнало до там и освен това да наложим правила, които са съвместими с правовата държава и разбира се, са имат за цел борба с тероризма. Не САЩ са нашият враг. Не искаме да създаваме такова впечатление в нашия дебат. Но все пак правова държава като САЩ също а, се занимава с дискусия по тези въпроси. Казвам всичко това, за да не остане някой с погрешно впечатление. Надявам се, че съветът и комисията ще могат да ни отговорят на въпросите, които са зададени. Трябва обаче да признае, и това става ясно в резолюцията, думичките би могло и to clarify, да, да, изя... предстои да се изясни, преклено често се срещат във вашите отговори. Предпочитаме повече категорични отговори. Също така искам да направя една много важна връзка и именно за това ме интересува е, толкова силно дискусията около Националната е, служба за сигурност на САЩ. Подкрепям е, госпожа заместник председателката. Е, по отношение на това, че гражданите трябва да бъдат информирани какви са техните права за обжалване. Ето това е начина да се гледа напред, когато се търсят а, решения. Трябва да напреднем по отношение на защитата на данните, да търсим конструктивни решения, които на един по-късен етап няма да допускат да се служват такива неща, които очевидно или вероятно са се случили. Трябва да намерим начин да установим правила, при които а, правовата държава да не изключва сътрудничество с службите за сигурност. Не бива да бъдат превръщани в два а, полюса. Затова най-сетне трябва да приключим споразумението за защита на данните с САЩ, да направим всички тези връзки, за да може да сме сигурни, че в бъдеще ще имаме правни решения, а не други. Аз съм съавтор на въпроса, а не съавтор на резолюцията. Искам да уточня това. Аз посочих вече причините, поради които не мога да я подкрепя изцяло. И ако трябва да се пошегувам, моята страна пак е добре в тази резолюция, защото се казва, че сме отговорили на едно писмо. И така от името на думата има сега е, от името на съвет има думата министър Лески Ивичус. President, Vice President of the Commission, благодаря, уважаеми дами и господа. Аз се радвам за тази възможност да говоря по въпросите обсъдени от тези две комисии. Важно е да, да си припомним каква е правната рамка, в която функционират нашите две институции. Договорите съвсем ясно постановяват, аз цитирам, националната сигурност е прерогатив единствено на, държа... на всяка държава членка. Това какво означава? Това означава, че всички разузнавателни агенции на държавите членки не са в прерогативите не спадат под юрисдикцията на Европейския съюз. Участието на програмата на ЦРУ е въпрос, който се решава от отделната държава членка. Това е със сигурност въпрос от национална сигурност. Тези въпроси не могат да се третират на европейско равнище. Това постановява договора. И ето защо съветът не би могъл да предприеме последващи действия на, след вашата резолюция, която бе приета на 11 септември 2012 година. Става дума за действия на агенции, разследващи агенции на държавите членки. Сега, що се отнася до взаимопомощта и правната взаимопомощ, това е единствено въпрос за решение на отделните държави членки, които са участвали в сътрудничеството. Съветът не може да предписва предпазни клаузи, както и а, да, да издава препоръки по отношение на опазване на човешките права. Вие ще... Вие разбирате, надявам се, че има правни ограничения, които са наложени на съвета и, и всъщност на всички европейски институции, свързани с тези въпроси. Съветът не би могъл да предприеме каквито и да са мерки, които да да са последващи на вашата резолюция, но ние не сме били бездейни, не сме били безмълвни. Ние се застъпваме за уважаване на, чове... на международното право, на... включително на международното право, което се отнася до опазването на човешки права. Тук имам предвид съоръженията в които хора, затворници биват държани в правен вакуум. Това не е в, в съгласие, в съотношение, в унисон с международното право. Истина е, че в борбата на в борбата срещу тероризма трябва да се предприемат всички правни мерки, но нито един акт на тероризъм може да бъде оправдан по какъвто и да е начин. Европейският съюз поддържа диалог с Съединените щати по отношение на международното право, по отношение на борбата с тероризма. Този диалог ни дава възможност да се справяме с въпроси, като, например, ареста, задържането, разпитването и транспорта на терористи. То дава възможност на Европейския съюз да подчертае важността, важност, важността на а, човешките права и международното законодателство. Но да бъдем ясни, отделни действия на разследващи агенции не са включени в този диалог. Има протоколи. Протоколите са предадени на парламента, но целите протоколи не са представени, защото в тях съществува поверителна информация. Дадени са Това е сторено с желание всички участници в диалога да се изразяват свободно. Съветът не приема, че е накърнил принципите на, лоялната, на лоялното сътрудничество, тъй като тук става дома за документи, които са предадени в, според правилата и практиките, които са установени. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми депутати, всеки от нас действа в определена правна рамка, която трябва да се уважава когато ние предприемаме някаква, някакви мерки, ние го правим в съответствие с контекста. Това се отнася и за диалога с щатите. Там действат определени принципи, за които говорих. Нашата цел е чрез търпелива и дискретна дипломация – да постигнем положителни резултати. Според нас това е най-подходящият начин. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Сега госпожа Рединг има думата. Президент. Благодаря, госпожо председател. Практиката сочи, че то тази, в този случай сме имали нарушение на много основни човешки права като например произволни арести и често даже мъчения и друго нехуманно отношение. Няколкократно сме казвали тук, че борбата срещу тероризма не може да бъде да служи за оправдание на такъв вид правонарушения. Същото чуваме в момента и от съвета и ротационното му председателство. Те обясниха също така, че въпросите на националната сигурност не са приоритет на Европейският съюз и съответно Европейската комисия няма право да провежда проучвания, разследвания. Именно тази е причината, поради като комисията е искала от край време по този въпрос държавите членки да провеждат разследването, за да стигнат до истината. Това е наше задължение по силата на Универсалната декларация за човешки права. Това е наше задължение и това е право и на жертвите да получат обещетение. Сега отново се повдига въпроса за правонарушения от страна на държавите членки, които най-вероятно са си сътрудничали с програмите на ЦРУ и евентуално Става дума за правно и полицейско сътрудничество с Съединените щати. Нека сега да кажа следното. В, през 2001-2003, през този период не е имало никакво европе, никаква европейска разпоредба, която да се отнася към полицейското и правно сътрудничество между Европейският съюз и Средните щати. Това се случва през 2009 година след подписването на две споразумения с Средните щати. Първото за екстрадиране и второто за взаимна правна помощ. Тези две споразумения влизат в сила на 1 януари 2010 година. И тези две споразумения всъщност представляват причината и началната стъпка за полицейско и правно сътрудничество с Съединените щати. Нека сега да отграничим ясно двете потребности. На първо място е нужно да разкрием истината. Това е изключителната отговорност на държавите членки. Комисията не може пряко да координира, нито дори да си сътрудничи с национално разследване в тази област. Често съм го казвала и пак повтарям ние нямаме работа, няма защо да се месим в работата на националните прокуратури, например, или каквото да били други правораздаващи органи. Е, днес чухме преди малко от съвета каква, какви са неговите компетентности в, е, в тази област. На второ място, и за да избегне дублиране, дейността в областта на борбата срещу тероризма винаги трябва да спазва зачитането на човешки права. Това е разписано така още в първото в първата резолюция на Европейския парламент преди подписването на споразумението с, Средните щати за екстрадиране и за взаимна правна помощ. Комисията следва съответно този, да направи така, защото този конкретен инструмент и всички останали да се прилагат в пълно зачитане и синхрон с хартата за основни права. И така комисар Малстръм и аз е, самата изпратихме писмо на 15 март 2013 година до министъра до министрите на вътрешните работи и на правосъдието на всички държави членки. Отново почертахме колко е важно да се използва всички правни инструменти в борбата против тероризма. И, освен това, подчертахме и при това дебело, че това трябва да става в условията на пълно зачитане на хартата на основни права. Само 6 държави членки отговориха. Службите на Европейската комисия отново пратиха повторно писмото до останалите неотговорили държави членки през юли месец и ще продължим да процедираме по същия начин, докато не получим отговор. По принцип това ще бъде линията на поведение, която ще следваме в областта на сътрудничеството по правни и полицейски въпроси. Благодаря. És most a nevében. Благодаря, госпожо заместник-председател. Сега от името на политическите групи първи ще се изкаже от НП господин Коелю. Muito Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente em exercício do Conselho, Sra. Vice-Presidente Reding, Sras. e Srs. Deputados. Благодаря, госпожо Reding. Уважаеми колеги, Ние осъждаме тези нелегални практики, а, нелегалния транспорт, изчезването, мъчението в тайни затвори. Ние искаме пълно разследване на участието на определени държави членки в програмата на щатите. Ние следим последните развития и искаме да има последващи действия на, нашите, на нашата резолюция. Много е жалко, че има отлагане и че няма проведено независимо разследване, което да хвърли светлина върху пълното изясняване на тези случаи. Това са случаи на накърняване на човешките права. Госпожо Рединг, трябва да сме сигурни, че подобни случаи няма да, да има в бъдеще. Необходими са солидни правни доказателства, които да отговарят на критериите на нашето законодателство. Нека хората знаят, че парламента работи за тях. Важно е да знаем коя държава членка носи отговорност и е, на второ място, съвета не бива да лъже парламента, както се случи в неодавнашното минало. Говорим за върховенство на закона за защита на човешки права тук. Аз исках да гласувам против някои елементи на резолюцията, но не на резолюцията като цяло. Благодаря и на госпожа Флътра. Благодаря от името на социалистите госпожа Файон. Прелетом дни смо у резолюция от Европа. Благодаря, госпожо председател. Преди една година горе-долу приехме резолюция и изискахме отговор за сътрудничеството с програмата на ЦРО. А сега Една година след нашата резолюция няма никакъв резултат. Нито от страна на съвета, нито от рез... страна на комисията. Никой не поема отговорност за тази срамни наказания, за тези срамни нарушения на човешките права. Няма независими разследвания, но има нови и нови доказателства. Не бива Европейския съюз да си помита грешките под килима. Вследствие на такива грешки около 300 човека умряха пред Лампедуза. Ние, европейците, говорим за себе си като най-модерната част от света, но когато позволяваме такива вопиющи е, нарушение на човешките права. Ние губим доверие сред собствените си граждани. Колко хора трябва още да умрат? Колко катастрофи трябва да се случат преди Европа да се събуди и да поеме своята отговорност? И сега, една година след резолюцията, ние говорим за все същите неща. Говорим за нарушаване на права и свободи, на вмешателство във вътрешните работи на Съюза. Хора, с хора са се, е, са се отнасяли зле, нарушавани са им човешките права, хора са изчезвали. Това са факти. Факти, за които са отговорни европейските правителства. Те са се случвали в рамките на тайни програми. Искам да апелирам към съвета да обсъди въпроса с съответните, в рамките на съответните компетентни министри. Европейските държави членки все още не са отговорили на въпроса за тези програми. Тези събития не бива да се случват отново. За съжаление, обаче се появяват непрекъснато нови скандали. Скандала с призма, скандалите с телефонните послушвания. Не сме получили до момента задоволителни отговори от резолюцията си преди година. Очаквам, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, утре да подкрепим резолюцията, да излезем с решение, защото ние сме отговорни да хвърлим светлина върху тези нарушения. Господин Лизък има въпрос към вас. Приемате ли го? Господин Лизък, имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, госпожо Файон, аз много ви уважавам но се питам дали сте проучала внимателно заглавието на днешния дебат. Предполагаем трансфери, предполагаеми задържания за момента не са приключили разследванията в държавите членките. Текът в момента. Не смятате ли, госпожо Файон, че би трябвало така и да се изразявате? предполагаеми, а не друг вид епитети. Благодаря. Благодаря. Искам и да отговоря на въпроса. Съгласен съм, че заглавието гласи предполагаеми трансфери и арести, но всъщност в действителност всеки всеки месец почти получаваме новини и нови разкрития. И никак никоя организация, никой, никой европейско правителство всъщност е дало информацията поискана от нас преди година. Много от разследванията са прекратени дори, включително и в Литва. Смятам, че никой не е стигнал до последната истина, до последната инстанция на истината и смятам, че трябва да се борим докато стигнем до край. Благодаря. Благодаря, господин председател. Тази резолюция прави две неща. Тя повтаря десетилетия наред отправен, е, отправена критика за тайни затвори, за мъчения и факта, че европейските държави участват в тази програма. Преди няколко месеца аз организирах първото изслушване в Европейския парламент за Гвантанамо. Аз ще се спра на е, дефицитното правно мислене на европейци и американци. Но за момента искам да се спра на втората част на резолюцията, именно отчетността на е, държавно равнище, включително това се отнася и за моята страна в Великобритания. Европейските институции би трябвало да мониторингват и да подкрепят националната отчетност нито едно министерство под литовското председателство не, не пада под, не пада под прерогативите нито на комисията, нито на съвета, но тогава какъв е смисъл от декларациите от а, това, че всички операции, бур, които са свързани с борбата срещу тероризма, трябва да вземат предвид опазването на човешките права. Мисля, че трябва да се откажем от думата предполагаемо използване, предполагаеми транспорти, предполагаеми предполагаемо задържане, защото има много доказателства. Факт е, че щатите се опитват да оправдаят много неща със своята борба срещу тероризма. Те се опитват да заобиколят международни норми. Фокуса се измества наистина, но в крайна сметка нещата си остават същите. Оправданието, действията на щатите се оправдават с борбата срещу тероризма. Е, това, което се случва в полиците на, на Триполи, това, което се случва в е, Гуантанамо, това са всесрамни неща. Даже европейските институции не могат да накарат държавите членки да хвърлят повече светлина за сътрудничеството си с, щатите. Аз е, искам е, да пожелая естествено всичко хубаво на Америка, защото Америка е най-добрият ни приятел, но като зна най-добър приятел трябва да му помогнем да продолее своите грешки, а това комисията и съветва не правят. Благодаря. Госпожа Флотра от името на Зелените, две минути. Благодаря, господин, господин председател. Да, наистина, преди година приехме доклад като последваща мер, мярка на а, доклада на, на работата, извършена всъщност от докладчика Коелю. Докладът му бе прият с много мнозо, голямо мнозинство и се надявам, че така ще се получи и по време на гласуването на резолюцията утре. От една година всъщност резолюцията слага акцент върху необходимостта да се изяснят събитията. Ще отговоря тук на полския колега, че от една година на сам сме се занимавали с не един подобен случай Македония и случаят Елмасри или Финландия през ноември миналата година, която заведе чрез омбудсмана си подобно разследване. Италиански съдии също водят дела, защото се е, стават се обнародват имената на нови жертви в Литва, в Полша стават обществено достояние имена на нови жертви. Всеки ден, всеки месец, едва ли не, научаваме нещо ново. Няма защо държавите членки да си крият главата в пясъка и да чакат да забравим и да заметем проблема под килима. Няма да стане. Много хора работят, за да не стане това. И слава Богу, на днешно време има съд за защита на човешките права. Вие, господин представител на председателството, сте латвиец и казвате, че разбира се, че ще има дело, ако се получат нови доказателства. Има такива нови доказателства, така че аз съм за създаването на европейска рамка, която да гарантира изпълнението на политиките, на политиките и на гражданите, които трябва да знаят, че тези политики се изпълняват в зачитане на човешките, с зачитане на човешките права. Благодаря. Следващия от господин Кирхоп. Е, благодаря, господин председател, госпожо комисар. Естествено, не може да се игнорират действията и компетенциите на държавите членки. Но нечовешко отношение към хората и мъченията никога не могат да са отличителен пелек на свободните общества. А такива обвинения има, например, срещу Обединеното кралство. Обединеното кралство е държава, в която има върховенство на закона. Бих искал да има раз, разузнаване, в което да се възстанови репутацията на нашите разследващи служби е необходимо и може би и съдебно разследване, абсолютно независимо е, разследване на равнище държави членки. Но аз не смятам, че парламента може да отправи изисквания как да се направи е, такова разследване. Е, понякога обвиненията са третирани като факти, а фактите като обвинение. Това трябва да спре. Парламентът иска Европейския съюз да играе по-голяма роля в рамките на международната общност като такава, но аз питам защо. Как ние може да поемем една такава роля по един рационален начин? Аз не зная. Е, други колеги също не знаят. Е, колеги, които са обективни и честни пред себе си. Благодаря. Благодаря. А сега от името на ЕКАРЕ, госпожа Вержат. Благодаря, господин председател. Преди година всъщност наистина приехме доклада за незаконните действия на ЦРУ на територията на Европейския съюз. И това всъщност бе изключително важно за определене на отговорностите. Имаше конкретни и ясни препоръки. Година по-късно след гласувани няколко документа, някои от които на съвета на Европа, идва време за равносметка. Къде сме? До къде сме стигнали? До мъртва точка или почти? По-голямата част от препоръките не са изпълнени, дори съдебното разследване е затлачено. Въпреки, че получаваме непрекъснато, поройно едва ли не, нови доказателства. Това аз го наричам не ефикасно действие на съдебните институции. Няма сега да се връщаме назад и да се разкаиваме за стореното до момента, а много усилия положихме. Надявам се, че утре на глас... по време на гласуването ще стане ясна нашата подкрепа на правата на жертвите, на, тяхната, на това, че те заслужават обез, обезщетение и на това, че трябва да бъдат зачитани човешките права в каквито и добили условия. Гражданите и техните права са наша първа грижа. Наистина е жалко, че се криете зад компетенциите си, зад правата, които имате, за да не отговорите. Борбата срещу тероризма в никакъв случай не трябва да оправдава потъпкването на човешки права. Ако има такова потъпкване, това потъпкване трябва да бъде изправено на съд, за да не се повтаря за в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Господин Батън за една минута. Благодаря. Когато хората са транспортирани нелегално през границите на Европа от ЦРУ, това не е правилно. Всеки подсъдим, всеки обвинен има право на честен процес. Така че устния въпрос обаче не засяга тази дума, на този въпрос. Искам да помоля комисията да въведе мерки към разследващите служби, които по този начин да бъдат контролирани. Защото става дума за европейската сигурност. Имаме нужда от стратегия, която да отразяват положението от Стокхолмската, полож... Стокхолмската програма. Европейския съюз със своята външна политика се опитва да вземе превес на държавите членки. Време е тогава и, и службите на разследващите служби на държавите членки да бъдат поставени под контрол. Благодаря. Е, Благодаря. А сега папа Николао за две минути. Проведре. Много благодаря, господин председател. Нека да се върнем към дебата преди пет години. Тогава започнахме да обсъждаме този въпрос и мнозина от нас даже не бяха евродепутати тогава. Докладът бе прият по-късно. И то не с вота на всички ни, защото някои от частите не бяха сметнати от всички за правилни, честни, а по-скоро продиктувани от политически диктати. Наистина всички сме за защитата на човешките права права и не трябва да... Винаги трябва да го повтаряме. Ние сме против нелегалният, нелегалното задържане на съграждани. Ние сме за зачитането на законите, спазването им. Това е ясно за всички ни. Сега обаче, когато за първи път се запознах с този въпрос, гласувах за в крайна смотка на доклада, за доклада на госпожа Фльотре. И днес бих го направил. Сега обаче имаме резолюция, която съдържа обвинения без доказателства срещу дадени държави членки. Не смятам, че трябва да взимаме решения на основание само на прочетеното в пресата. В заключение, искам да подчертая, че всички сме за пълното и абсолютно зачитане на човешките права, но тази резолюция според мен съдържа някои неясноти, направо някои грешки и неправомерно сочи с пръст държави членки. Благодаря. Е, agradeço a helene fourth o trabalho que nos conduziu a esta resolução pela qual constatamos que governos de estados membros и e de países. Благодаря. Държавите членки, комисията, съвета и е, американските власти продължават да не, да не прилагат препоръките, които направихме по отношение на мъченията, на транспорта, на отвличанията, на задържанията на хора в тайните затвори. Има 27 случая между септември 2005 година и август 2006 година. Миналата година аз изпратих последното си писмо до португалското правителство, но то не ми отговори. Кой поема, кой може да поеме отговорност за на, на това накърняване на човешките права? Имам чувството, че съвета прикрива това, което се случва. Ако, ако това е наистина така, хората могат да бъдат поощрени да накърняват човешките права. Подобен е и случая с, с хакерската атака срещу Белгиком. Трябва да се борим срещу тероризма и то с строги мерки. Много нарушения, много престъпления не биват наказани. Тук става дума за нарушаване на човешки права, нарушаване на лично пространство, злоупотреба с личните данни. Индивидуална отговорност трябва да се поеме, ако се установи, че дадена една от страните е нарушила закона. Аз съм ужасена от това, което чух почти ситуацията е сравнима с ситуацията от 1944 година. Европа не прави каквото трябва да прави, парламент не се изправя със своята задача. Ако продължим по този път, ние ще нарушим нашата демокрация, ще нарушим правата на нашите граждани. Много ви благодаря. Господин Лизек, има въпрос към вас. Готови ли сте да отговорите? Макар и това да означава малко допълнително време, заповядайте, господин Лизек. Благодаря, господин председателю. Високо ценя вашата работа, но във вашето изказване Говорихте за сътрудничество между Агенцията за национална сигурност и европейските власти и го нарекохте престъпно. Мисля, че има договорености. Престъпно е присвояването на данни и нарушаване на неприкосновеността на личната сфера на гражданите. Всичко, което е в разрез в закона. при тълкуването на действащите споразумения. И това е нарушение на правата на гражданите. Не така се води борба с тероризма. Напротив, така се хвърлят данни в ръцете на терористите и се сеят подозрения сред нашите граждани. Благодаря. Господин Петровски. Заровно в дишейшем питанию устным, как и в... Благодаря, господин председател. Днес в резолюцията и в устния въпрос по отношение на онези затвори, за които се твърди, че съществуват в Европа, парламента се опитва да защити човешките права. Таните служби обикновено нямат правомощия да арестуват хора. Съвета, съответно, няма компетенции в това отношение. Всеки в парламента защитава човешките права, естествено. ЕКР предлага една много кратка, точна по своя характер резолюция. Ние казваме, че средствата за опазване на човешките права би следвало да бъдат подкрепени. Но, освен това, казваме, че ако се намесим в оперативната дейност на тези агенции, то това няма да е добре. Трябва ли постоянно да си задаваме въпроси и да приемаме резолюции? Така приключвам. Благодаря много. Господин Проташевич. Пани комисар, Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, дами и господа, няма никакво съмнение, че всяко нарушение на закона трябва да бъде изяснено. Това се отнася за всеки тук в Европейския съюз, но и от другата страна на Атлантическия океан. Има висящи дела. Има висящи дела от двете страни на Атлантическия океан но е, само доказателствата е, трябва да бъдат открити, защото понякога присъдите са много строги. Аз съм напълно, аз съм напълно убеден, е, че това се отнася и за така наречените затвори, дори в Полша. Полша е една от страните споменати в резолюцията и аз искам да подчертая, че има независимо разследване, което се провежда в момента в Полша. И аз съм абсолютно убеден, че има добра воля, за да се изяснят всякакви твърдения. Делото никак не е лесно. Трябва да бъде изяснено това. Има много клаузи, е, има много, много клаузи, които далеч не са безобидни. И е, всички случаи на преценка на съдебните системи в държавите членки, е, които се посочват в текста на резолюцията, са безспорни. Представителите Представителят на съвета правилно отбеляза, че е, това е от компетенциите на държавите членки. И ако не се позоваваме е, на съдилищата и на прокуратурите в резолюцията, се опасявам, че няма да можем да подкрепим тази резолюция. Има синя карта. Е, съгласен ли сте да отговорите на госпожа Флотр? Да. Заповядайте. Да. Аз бих искал да попитам нашия колега дали според него по отношение на независимостта на разследванията и на тяхната достоверност не трябва да се спазват определени международни стандарти и дали по алинея 6, където се изисква Польша да продължи разследването по-прозрачно и е, безрезервно да сътрудничи с е, Върховния комисария за беженците, не съдържа все пак някакви твърдения. Да. Е, така се случи, че аз участвах в изслушването, което беше проведено в Комисията по граждански свободи на парламента преди известно време и ние имахме възможност да разгледаме подробно положението в различни страни. Сега, специално за Польша, дори независимите наблюдатели трябва да признаят, че това е държава членка, където прокуратурата трябва да потърси доказателства и да изясни случая. Някои ответници, е, както и представители на неправителствени организации, посочиха липсата на прозрачност. Но всъщност да ние говорим, ние работим с материя, е, която е, е поверителна. Не бива да забравяме това. Благодаря. Следващия оратор е господин Власък. Една минута. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Спазването на правата на човека е основополагащ принцип на европейското общество. Аз съм политик, който добре помни тоталитарния комунистически режим и зная до каква степен могат да бъдат потъпкани правата на човека. Правото на живот, правото на сигурност са основни права. Атаките в Бали, в Нью Йорк, в метрото в Мадрид и другаде са все примери за потъпкани човешки права. И ако някой ги нарушава, никак не е очудващо, че не проявяваме търпимост към такива прояви. Без разследване на тези престъпления никога, никога няма да бъдат заловени извършителите. наши колеги отправят нападки срещу американските колеги, призовават комисията да предприеме мерки. Но не бива да забравят това. Сноудън е обвиняван, че нарушава информационните права, а предложението да бъде награден с наградата Сахаров също може да се приеме по същия начин. Благодаря, господин Фос. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Защитането на основните човешки права е един от основните елементи в нашия Европейски съюз. Това е нещо очевидно и съответно трябва да се положат максимални усилия, за да се спазват човешките права. Има случаи, в които те се нарушават безогледно. Искам обаче да попитам каква е ползата от тази резолюция, която ще гласуваме утре? Има ли някаква добавена стойност? Говорихме по този въпрос през 2012 година. Имаше доклад на колегата в Лотра. Той беше балансиран е, и може естествено да попитаме от комисията и съвета, да попитаме комисията и съвета какво е направено от тогава на сам. Но аз не смятам, че би следвало да се връщаме на тази тема и да преповтаряме онова, което вече сме казали. Идеята не е тук да си намираме работа. Е, ето защо отново искам да попитам каква беше причината този въпрос да се включи в дневния ред? Просто за да се зададе въпрос на комисията и на съвета ли? Преповтаряме онова, което сме казали през 2012 година. Мисля, че си надхвърляме правомощията и по някакъв начин надхвърляме и възможността си като Европейски съюз да направим нещо смислено. Ето защо тук е необходимо да действаме само ако има нови факти, нова информация и да действаме практично. Това е моята позиция. Благодаря. Господин Чаба Шогор. Благодаря, господин председател. Важното е да се заяви, че в борбата срещу тероризма сътрудничеството между службите е от ключово значение. Това, което обаче ние констатираме тук, е, че на територията на Европейския съюз има практика, която е в пълно противоречие с правата на човека и с политиката, която водим от години и с която можем да се гордаем. Ако не се отнасяме сериозно към правилата си, ние не можем да изискваме други да се отнасят сериозно към тях. Ние не можем да допуснем в Европейския съюз международните споразумения да бъдат потъпквани, включително и от държавни служители. Следователно, ние трябва да настояваме за това да има ясна представа за европейските граждани какво се случва. Е, има синя карта към вас. Вие искате ли да отговорите? Заповядайте. Благодаря. Аз съм аз съм 100% съгласна с, с това, което казахте, но искам да попитам какво според вас трябва да се направи срещу ЦРУ. Мислите ли, че държавите членки трябва да изиграят по-чувствителна роля? Мисля, че и в случая с ден нашите правителства трябва да изиграят много важна роля. Да, разбира се. вижда се, че съм съгласен с подобна оценка. Аз мисля, че държавите членки трябва да проведат съответните разследвания. Мисля, че разследванията трябва да бъдат направени на местата, където подобава. Не знам дали обаче случая с Сноуден Ден е от компетенциите на държавите членки. И Румъния е засегната. Лично аз съм от е, Румъния затова не мога да коментирам положението в Румъния. Господин а, Валеса, благодаря, господин председателю. Проекто резолюцията съдържа някои елементи, които за мен са неприемливи. Твърденията, че липсва яснота в полското разследване е част от тях. Искам да ви напомня, госпожи и господа, че действията на Агенцията за сигурност са единствено в правомощията на съответната държава членка. И искам да наблегна, че в момента се води разследване в Полша от независимата съдебна власт. Неприемливо е да се оказва политически натиск. Разследването не е приключило и изходът от него ще зависи от действията на полската прокуратура, като същевременно не бива да се забравя колко трудно е делото, тъй като голяма част от документите са все още е, в Съединените щати и са поверителни по своя характер. Трябва да се подчертае, че сигурността на нашите граждани има първостепенно значение за нас и тероризмът продължава да заплашва да подкопае устоите на нашите ценности. Невинни европейски граждани стават мишена на терористични групи, които използват разнообразни средства за постигане на целите си. Трябва да положим всички усилия, които са по човешките ни възможности да действаме, разбира се, в рамките на закона. Искам да ви уверя, че ние така защитаваме правата на човека. Благодаря господин Валенса. Господин Лисък. Вице... Много благодаря, господин председател. Уважаема госпожа комисар, уважаеми господин министр, госпожи и господа. Аз на 100% съм съгласен с казаното от госпожа Гомеш. Смятам, че трябва да се борим с тези, които нарушават човешките права. И не трябва да приемаме методите на работа, които се използват спрямо затворниците. Има нещо обаче, което не се връзва тук. Комуникетата включват изявления на терористи, които са задържани. Но тези изявления не могат да представляват достатъчно основания парламента да приема резолюции като тази. Казвали сме нещо подобно на няколко пъти вече. В Полша в момента тече разследване и аз мога само да се присъединя към казаното от полските колеги. А именно, че прокуратурата в Полша на много високо ниво би следвало да се заеме с въпроса. Мисля, че съвсем скоро разследването ще приключи. Аз лично смятам, че всички европейски институции е необходимо да дадат свобода на действие на местните органи, тъй като все пак съществува и принципа на субсидиарността. И накрая, ако ми позволите, твърди се, че всичко това се е случило, но по това време ние имахме ляво правителство в Полша. Там бяха Квашневски, Калиш. Това са видни леви лидери в Полша. Те отричат, че нещо подобно се е случвало. Благодаря и така стигаме до спонтанните изказвания. Господин Мърфи е първи. Благодаря, господин председател. Докладите от инициативата на отворено общество за правосъдието твърди, че е, в Ирландия е една от 54 страни, които са улеснили е, незаконни действия от страна на ЦРУ е, за... и са използвали техните летища за терористи, за така наречените извънредни предавания. През 2005 година тогавашното правителство казва, че не е необходимо да се разследват военни подводни самолети, защото те всъщност дават гаранции. И че е, през, е, иранска, през ирландската територия не са превозвани нелегално е, затворници. Обаче, въпреки това, те са летяли над Ирландия и по този начин са нарушили Международната конвенция за мъченията. Но за да има добри връзки, специални връзки с Съединените щати, не е направено нищо, а само са покрили, отвлякли и, и, и, и измъчвали. Това се случва в Европейския съюз съюз. Тези тайни центрове за държане трябва да бъдат закрити, всичките полети трябва да бъдат спрети, всички трябва да бъдат освободени и да бъдат съдени е, по закон. Председателя, благодаря ви. Не виждам някой друг да иска да се изкаже по процедурата на спонтанните изказвания. В такъв случай давам думата на представителя на съвета. Господин председателю, госпожо заместник председател на Европейската комисия, госпожи и господа членове на Европейския парламент, още веднъж искам да подчертая пълното си съгласие с вашата теза, че пълното зачитане на правата на човека и международното право в борбата с тероризма има основополагащо значение. Редица оратори тази вечер призоваха съвета да разследва твърденията за предполагаемо участие на държави членки в превоза и незаконното задържане на лица от страна на ЦРУ. Съветът се състои от представители на правителствата на 28-те държави членки. Дори и да има правни основания да действа по този начин, той никога не би получил политическа подкрепа от 28 държави членки да започне такива разследвания или да предприема други стъпки от този характер. Зная, че това е неприятно за голяма част от присъстващите в тази зала – но искам да им напомня, че правилата съществуват, за да бъдат спазвани. Вярно е, че се отправят твърдения за предполагаемо участие на държавите членки, но това е преди всичко въпрос, който опира до парламентарен контрол и съдебен надзор на национално равнище в държавите членки. Има канали и средства на национално равнище, така че националните власти да поемат своята отговорност. Всички държави членки са страни по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Съществуват механизми, но те са извън контрола на съвета. Поради тази причина съветът не е в състояние да изпълни препоръката, която се съдържа във вашата резолюция. Ние нямаме такива правомощия за оперативна дейност. Всичко, което ние правим е в рамките на конституционния ред – на нормативната уредба. За това ви моля за вашето разбиране и ви благодаря за вниманието. Председателят, благодаря ви. Беше ясно вашето изказване и позицията ви. Имаме четири предложения, по които разисквахме. Гласуването ще бъде проведено утре по обяд. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявления на съвета и на комисията по темата Миграционните потоци в Средиземно море с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза.